работим с останалите институции. Господин Бърние го потвърди. Ще продължим с преговорите в името на единството, прозрачността, както е било и до сега. Комисията и съвета винаги са работили много активно заедно. Сега предстоят следващите етапи на преговори. Трябва да се определи срока, ограниченията по срока. Но днес не можем да говорим за това как ще предвидим тези теми. Европейският парламент, разбира се, ще трябва да се произнесе по споразумението за оттегляне и ще взема участие по различните етапи на преговорите. Ние искаме, както казах, да работим в много тясно сътрудничество с Обединеното кралство по въпросите на економиката, отбраната, сигурността, също така имахме възможност да говорим и за конференцията по бъдещето на Европа. Това е много сериозна тема за Европейския съвет, защото гражданите искат да бъдат зачетени. Може би е необходимо не само да участват в избори на всеки 4 или 5 години и след това да остават пасивни наблюдатели. Европейските, Европейския парламент ще участва, националните парламенти може би също така. Ние бихме искали да покажем добра воля, да работим заедно с Европейския парламент и да ви напомня, че за Европейския съвет е много важно да запази възможността за действие краткосрочно и средносрочно по стратегическите въпроси, за да може наистина да се напредне по тази толкова важна тема. Говорихме и за международните отношения с фокус Турция Дебатът относно Турция не беше много дълъг, защото до през идващата година ние ще проведем стратегически дебат, но изразихме солидарността си с Гърция и Кипър. И накрая няколко думи за това, което предстои през 2020 година. Аз бих искал да направя предложение за метода на работа и за стратегическия дневен ред за идната година, за да определим темите, които са най-важни. Климатът, както вече разбрахте, си остава много важна тема и трябва да работим по процеса за изпълнението на новия зелен курс – е, Цифровия дневен ред също е важен. Ще има специална среща на върха, посветена на тези въпроси и на насоките от Талин. Трябва да говорим за изкуствения интелект, големите обеми данни, всички въпроси – Миграцията – друга тема, която също ще бъде разгледана до година. И разбира се, сигурността и отбраната – те са много важни. Ние трябва да работим в международен план и да налагаме своите ценности, да покажем, че можем да бъдем положителен фактор – за бъдещите промени. Европа има възможността да бъде фактор за стабилността, благоденствието, развитието на сътрудничеството. Това също е особено съществено. Ние също така е, имаме възможност да организираме различни международни срещи, срещи на върха с други страни и региони по света. Започваме с Африка. Африка е голямо предизвикателство и за бъдещето на Европа и се надявам през следващите месеци Европейската комисия да предложи една добра стратегия за партньорство, за да има конкретни резултати. Друга важна среща на върха до година е тази с Китай. Ще говорим за измененията на климата. Това е много важна страна. Надявам се, че ще работим наистина усилено, за да има ефективност и реален резултат. Също така ще затвърдим общите си интереси – и отношения с други страни по света. Уважаеми дами и господа, накрая ще заключа като кажа следното. Ние влизаме в нов институционален цикъл. Мисля, че това е уникална възможност да мислим за бъдещето на европейския проект. Вече минаха малко повече от 60 години от е, Римския договор и началото положено от тези визионери. Междувременно постигнахме Шенген, едината парична единица. Благоденствието, стабилността. Нашето политическо поколение – вие, които сте тук, комисията също трябва да продължат с европейския проект. Има три думи, които ще ни водят. Амбиция в името на гражданите, амбиция в името на политическата визия, възстановяване на доверието между институциите – и най-вече възстановяване на доверието на гражданите в нашия проект. Необходим ни е разум, прагматизъм. Трябва винаги да сме стъпили с единия крак на земята, за да можем да изпълним това, което гражданите очакват в своите надежди. Вие чрез Прекия избор, за да бъдете тук, също сте представители на гражданите. Вие въплащавате техните очаквания и мечти. Имате много важна роля за бъдещето на европейския проект. Благодаря. Прего, лей ла парола. Председателката фон дер заповядайте. Um, Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, нека първо да поздравя председателя Шарл Мишел, председател на съвета. Действително старта е забележителен. Преди една година започнахме с обсъждане на зеления договор в Европейския парламент. След това представих същото предложение на Европейския съвет и в крайна сметка след дискусиите съветът подкрепи тази сделка за климатонеутралността на нашия континент до 2050. И аз обясних на лидерите, че това е всъщност в сърцевината на нашето предложение да променим стратегията за растеж. Твърде дълго глобалния ръст, глобалния растеж се основаваше на хитнически подход. Човечеството извличаше ресурси от околната среда и в замяна произвеждаше отпадъци и замърсяване. Това а, трябва да се промени и то може да се промени. С Европейския договор ние всъщност желаем да наложим един нов модел на растеж, който да върне на планетата нейните ресурси и да ги опаси. И действително а, лидерството по отношение на опазването на околната страна и а, иновативната индустриална база трябва да бъде а, гледано като а, монета или като двете страни на една монета. Ние имаме от една страна много е, чисти иновации, имаме и инвестиции, които водят именно до такива чисти иновации, чисти цели е, по отношение на околната среда, но се нуждаем и от умения, от образование, е, нуждаем се от е, промени и на, в економиката на социалния пазар. И така, способност, устойчивост, това е изключително важно. Трябва да знаем, че Полша трябва да промени една голяма част от минодобивния сектор и там се намира всъщност един от най-големите минодобивни региони в Европа, както и в източна Германия. И естествено ще трябва да извървим един дълъг път, ще трябва да разчитаме на механизма за справедлив преход. Но нека да, да ви кажа, че имаме и много положителни примери. Португалия, например. Португалия бе една страна, която бе много силно засегната от климатичните промени. Ураганите, наводненията, горските пожари, взеха е, е, жертви. Е, близо 60 души загинаха в резултат на поражите, пожарите и Португалия започна един чист преход още през 2005 година и инвестира изключително много. И приключи всъщност с миния, минодобивния сектор твърде бързо. Последната мина ще бъде закрита през 2023. И вече има дори е, излишък от е, възобновяема енергия. Въпросът сега е, че е, трябва да се работи и по отношение на зелената водородна енергия, така както се работи и в Нидерландия. Е, въпросът е как Португалия ще е, пренася тази енергия през Испания и Франция. Е, и все още се нуждаем от по-добра инфраструктура, от по-добри връзки. Ето това е целта на Европейския зелен договор. И в Швеция е, стоманодобивните предприятия вече работят е, с други технологии, безвъглеродни. Те вярват, че това е, може да доведе до обрат и то за малко време, за няколко години. Те стават по-устойчиви по отношение на околната страда, стават по-конкретно способни на глобалния пазар на стоманата и в крайна сметка това лежи в основата на устойчивата конкурентоспособност. Действително ние разполагаме с механизъм за трансграничния въглерод. Работим така, че да запазим и бизнеса, да запазим околната среда и да спазваме правилата на СТО. Уважаеми членове на Европейския парламент, започнахме с Европейския зелен договор е, още преди 5 е, години е, и преди 5 месеца. И това стана именно тук, в пленарна зала на Европейския парламент. И през следващите седмици и месеци тази концепция ще придобива вече конкретни измерения. Ние ще представим и нашия конкретен план. И така, всъщност, ще дадем е, много повече е, конкретна форма на нашите идеи. Госпожи и господа депутати, господин Мишел, Европейските амбиции имат нужда от адекватни ресурси, за да се реализират. Това ще бъде в центъра на нашите разговори за следващия бюджет. Всички ние сме съгласни, че сегашното предложение е далеч от тази цел. Комисията ще подкрепя напълно председателя на съвета Шарл Мишел в усилията му за постигане на балансиран, справедлив и амбициозен консенсус. И бих искала да благодаря и председателя на Европейския парламент Давид Сасоли за това, че защити с много силен глас бюджет, който да е достатъчен по време на съданието на съвета. Необходимо е да има последователност в нашите амбиции и ангажименти. Имаме стратегически дневен ред на съвета и политически насоки на комисията. Двете предложения са съвместими. Но ако искаме резултати, които да са на висотата на нашите амбиции, имаме нужда от достатъчни ресурси. Ако бюджетът е твърде малък, има само едно решение, а именно да се обсъдят нови собствени ресурси за Европейския съюз. Благодаря ти, Мишел, за това, че спомена системата за търговия с емисии. Тя се разраства това може да бъде добър източник на собствени ресурси. На срещата на върха за еврозоната ние говорихме е, за а, е, международната роля на еврото. Еврото е съществен инструмент на суверенността на Европа в света. А, е, за нашия суверенитет то е изключително важно. Но а, Европейския съюз е една от трите големи економики в света и ние прознаваме нашето евро под неговата стойност. В крайна сметка нещата са в наши ръце. Нуждаем се от обща валута, печелим невероятно много от единия пазар. Това е най-силното проявление на общността и сближаването. И същевременно трябва да създадем една парична единица, която да работи в наша полза. Това означава да търсим общото между нас. Съюзът на капиталовите пазари трябва да бъде завършен. Предприятията, малките и средните предприятия най-вече се нуждаят най-сетне от е, е, достъп до капитали и да печелят от трансграничната верига на стоеността. Затова сме създали единния пазар и банковия съюз трябва да бъде завършен. От една страна, естествено, в рамките на един общ процес да се намалят националните банкови рискове, но от друга страна е, да създадем единна система за гарантиране на влоговете имаме нужда от, е, нямаме нужда от нова криза, е, че тогава под натиск да заздравяваме паричния и економическия съюз. Радостно е естествено, че вече разполагаме с бюджетен инструмент за конвергенция и конкурентоспособност, така наречения БИК, който отбелязва напредък. Основните характеристики са договорени. Политическото съгласие ще придобие конкретна форма в е, законодателни актове. Този инструмент ще промени естествено и начина на работа на Еврогрупата. Той ще подобри съгласуването на структурните реформи. И това, което липсва, е инструмент за стабилизация. Затова комисията работи с ШУР, инструмента за презастраховане за, на повишаването на уменията. Този стабилизационен механизъм ще действа при асиметрични външни шокове. Той пази квалифицираните работници, разтоварва предприятията, създава условия за повишаване на квалификацията. И най-сетне е, няколко думи за Брексит. Съвсем ясна е победата на консерваторите и Борис Чансън. И ние приемаме, че споразумението за отегляне ще се ратифицира до края на януари 2020. И така, оглеждайки се тук в пленарната зала на Европейския парламент, аз виждам и много е, е, хора, които искаха всъщност да останат в Европейския съюз. И им казвам благодаря, благодаря за това, че искахте да останете заедно с нас и да продължите битката на наша страна. Няма обаче е, да а, е, тъжим много за тези, които всъщност е, винаги са искали да пречат и да. Но трябва да ви кажа, че а, сме обладани от желанието да навлезем в една обща важна фаза, да създадем бъдещото партньорство. И това партньорство трябва да бъде тясно, колкото е възможно по-тясно. В името на бизнеса, на студентите, на толкова много европейски граждани, чието живот се простира отвъд манша Взаимоотношенията а, а, трябва да бъдат съвсем е ясно очертани. Те ще бъдат по-различни от тези днес, е, тъй като Обединеното кралство няма да бъде част на Европейския съюз. Благодаря много на Мишел Бърние, който работи много самоотвержено и ще продължи усилията. Графикът е невероятно наситен. Е, той трябва да приключи декември 2020 година. Действително ни остава много малко време. В случай, че не можем да подпишем споразумение до края на 2020 година, ще изпаднем в изключително трудна ситуация, на което ще навреди на интересите ни, ще навреди много повече на Обединеното кралство, отколкото на нас, тъй като Европейския съюз продължава да извлича полза от единния пазар, от Митническия съюз и от 750 международни споразумения, които сме подписали с нашите партньори. Но съвсем ясно няма да бъде в наш интерес едно такова отлагане. Ние организираме преговорите, така че да направим всичко, което е по силите ни за краткия период, който ни остава. На 1 февруари е, трябва е, да има вече предложение за мандата за преговори. Е, ще работим прозрачно, в тясно взаимодействие с държавите, членки, с всички заинтересовани страни е, по същество и инструментално ще трябва да засилим нашето единство и да запазим нашите е, принципи но аз се надявам, че е, независимо от това, че ще бъде трета страна, Обединеното кралство ще бъде на наша страна. Ние ще работим заедно с европейските и британските граждани в името на тяхното благо. И това не е край, това е едно ново начало на добри съседски отношения. Да живее Европа. Господин Манфред Вебер има думата. Скъпи Шаро Мишел, уважаема ми, господин председател. Скъпи Шаро Мишел, уважаеми господин председател на съвета, за първи път си тук в пленарната зала на Европейския съюз в това си качество. Ние много високо те ценим. Знаем, че ти си един а, убеден европеец, един човек, който е готов да отдаде много сили на Европейския съюз и ти желая много успех. Европейския съвет през последните години се превърна в институция, която повече блокира, отколкото създава и така, през 2050 година обаче вече Знаем всички, държавите членки се съгласиха да се направи големия пробив по отношение на климатичната неутралност. Да, но има все още много неща, които трябва да се направят. И ние очакваме думата на съвета, защото всичко това, което трябва да постигнем по отношение на климатичната неутралност до 2050 година, трябва да стане с финанси. А МФР още не е договорена. И в крайна сметка бизнес, предприятия, предприятия, студенти, граждани, квалифицирани, неквалифицирани работници гледат към съвета и очакват решения. И аз бих искал да кажа, че трябва да се взимат е, бързо конкретни решения по отношение на е, МФР. Трябва да кажа, че е, финландското председателство като че ли е, предлага неща, които всъщност не отразяват е, е, необходимото за бъдещето на Европа. Това е нещо, което изобщо не може да се обсъжда. Нямам думи в това отношение. Ще трябва естествено да се откъснем от тази, този дебат за нетни и брутни плаци. Добре, Гърция, Италия трябва да се финансират, трябва да се подпочват подпомагат финансово, но не става дума за това само нетните плаци да плащат на брутните плаци. Не може само отделни страни да финансират Гърция и Италия. Естествено в Польша, в Унгария, в Чешката република, в Румъния. Хората протестират, тревожат се за бъдещето си. Това са дебати, които в крайна сметка не се е, обсъждат в е, Европейския съвет. Ето тук в Европейския парламент е, говорихме за Малта. Една журналистка, която всъщност си е свършила работата, точно защото си е свършила работата, е убита. И най-сетне под натиска на обществеността, и включително и на Европейския парламент, на международната общност, е, премиера подаде оставка. Става дума за мрежа, на, е, за организирана престъпна мрежа, която действа в Малта. И това са е, основополагащи въпроси на европейския модел на живот. Много ви моля, имайте предвид че това са нашите е, задачи да даваме кораж, включително и на е, правителствените ръководители в Унгария, в Чехия, в Полша, да разговарят с нас. И така, най-сетне има яснота по отношение на Брексит. Е, съвсем ясен е мандата, който гласоподавателите дадоха на Борис Джонсън. Благодаря много е, на е, всички, включително и на Ги, който е нашият преговарящ от името на парламента, и на Мишел Берние, естествено много. Какво предстои? Предстои ужасно много работа Важното е, е да си даваме сметка, че ние желаем да запазим приятелството и сътрудничеството с Обединеното е, кралство. 50% всъщност от е, партньорството най-малко трябва да се запази, защото всичко това е в наш интерес и ние желаем да бъде така. Важно обаче е и Обединеното кралство да осъзнае, че когато иска достъп до единния пазар, ще трябва да отговаря на съответните правила и изисквания. Това въжи и за Ситито в Лондон. Европейския парламент ще играе много важна роля при опазването на тези правила и принципи. И още е, много надежда има да е, създадем един е, модел на сътрудничество, който да бъде образец. Скъпи Шаро Мишел, съвета създаде една ужасяваща ситуация по отношение на страните от Западните Балкани. Албания, Македония са много-много разочаровани. Ужасно се почувстваха след отказа за започване на преговори. И аз мисля, че трябва да се положат неимоверно много усилия, така че съветът най-сетне при следващото си заседание да даде зелена светлина за преговори с тези държави, така че да е, запазим надеждата в Съюза и доверието към нас. Госпожа Гарсия Перес има думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на парламента, от името на групата на социалистите и демократите ви казвам добре дошли. Надявам се вашето председателство наистина да помогне да се справим с предизвикателството в Европа, да имаме силно водачество, защото от това имаме нужда – трябва да изпълним своите ангажименти, включително и поетите в рамките на съвета. Имаме нужда от една по-екологична, по-приобщаваща социално Европа. Трябва да бъдем амбициозни, да имаме и съответната бюджетна марка, която, рамка, която позволява да се справим с последиците от кризата. Също така е важна външната политика и политиката на сигурност. Европейският съвет, освен това, си определи целта до 2050 година да има въглеродна неутралност, въпреки някои различни идеи на дадени държави членки. Може би единствено ако се промени принципа на единодушието, ще можем да се справим с предизвикателствата. По принцип се върви в правилната посока, но никой не искаше да говори за многогодишната финансова рамка. Нашата група настоява да имаме МФР, от която наистина имаме нужда – Заложеното в предложението на съвета е абсолютно нереалистично. По-малко пари за селското стопанство, за свързване на Европа. Всъщност това е недостатъчно финансиране и за политиката на научно-развойна дейност. А има и още нещо. Не се споменава фонда за справедлив преход – както и е, борбата с детската бедност. Не може да се постигне повече с по-малко, ако не искаме да изоставяме когото и да било. Съвета трябва да промени своята рамка. Трябва да се постигне повече и със собствените ресурси, да се инвестира повече и на национално ниво – за това искаме в пакта за стабилност и растеж да се включат устойчиви изисквания, да имаме зелени инвестиции и заетост с високо качество. Социалният стълб трябва да се включи в европейския семестър. Тук не става дума за някакъв административен жест, а за обвързване и с структурните фондове – господин Мишел. За да имаме успех, трябва да проявяваме разбиране и също така да осведомяваме гражданите. Само така ще можем да стигнем до голямата полза от един по-силен съюз. И няколко думи за Брекзит. Позволете ми да използвам днешното изказване за да благодаря и да призная усилията на евродепутатите от Обединеното кралство, които участваха в съставянето на историята на нашата европейска демокрация. Господин Корбет, например, беше нашият докладчик по Лисабонския договор. Вие заслужавате нашата почет, нашето признание – е, нашите лични симпатии. Има нещо, което никой не може да ви отнеме, а именно гордостта, че сте били част от европейския проект. Благодаря ви. Чолос, але ла парола. Благодаря. Господин Чолос има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, председател, господин председател, драги Шаро, най-напред. Поздравления, господин Мишел, за новия пост. Ние възлагаме огромни надежди на началото на този мандат в Европейския съвет. Имаме нужда от истински партньор, който да дава своята подкрепа, така че да вървим напред – посланието на гражданите през последните, на последните избори беше много ясно. Сега е наша задача да ги реализираме и сега аз съм убеден, че с твоите идеи ще направиш онова, което е необходимо за да вървим напред. На последният съвет, който ти беше председател, от него дойдоха добри новини за климата и климатична неутралност до 2050 година. Но в съвета има държави членки, които не са толкова убедени и няма толкова решителност. Има Хубаво е да има цел, това, бе, това е крачка напред, но ни трябват средства, за да ги реализираме. И за тази цел комисията трябва да излезе с предложения. Ние трябва да дадем възможност на съвета и да го призовем към кураж да предприеме мерките, които са необходими е, климатичният проект трябва да се превърне във възможност. Има държави членки, които тръгват от е, различна изходна позиция и затова трябва да убедим всички, че климатичните е, че мерките за преодоляване на климатичните промени могат да се превърнат във възможности. Многодишната финансова рамка е, може да бъде инструмент е, не само за климата, но и за цифровия, цифровата промяна. И многогодишната финансова рамка може да бъде истински европейски инструмент, а не само преговори между държавите членки за това колко печелят едни, а губят други. Тук предстои още много работа. Според мен това ще бъде единствения начин за взимане на решение за бюджетната рамка. Но това е необходимо да си дадем сметка, че МФР е не е пазарлък между тези, които печелят и губят, а политически инструмент. За перспективите, според нас би било грешно да се смята колко даваме за новите приоритети и за старите политики. Имаме нужда от средства за обща съскостопанска политика и политиката на сближаване, за да могат те да отговорят на амбициите, които сме си поставили. Парламентът ще върви в тази посока. Също така ние подкрепяме европейски бюджет не само с носките на държавите членки, трябва да се предприемат стъпки напред с а, собствени средства. Нека бюджетът да не е само в ръцете на държавите членки, които непрекъснато а, изчисляват кой печели и кой губи. Имаме нужда от истински европейски бюджет, а, структуриран около целите на Европа. И последна дума за Брексит. Е, съжаляваме за резултатите от изборите в Обединеното кралство, но сега поне имаме повече яснота за това, което се случи. Парламентът ще поеме своята отговорност. Искам също така да използвам тази възможност да благодаря на колегите за вярата им в европейския проект. Те представиха много ясно послание на гражданите – а именно, че Брексит не е край на нашият път. Заедно ще останем партньори. Убедени сме, че всички британци, които вярват в европейския проект, ще бъдат на наша страна и ще намерим начин да работим заедно. Благодаря на Мишел Барние, благодаря на Ги Верховстат за всичко това, което свършиха за тези преговори, все още предстои много работа, за да имаме добро сътрудничество с нашите съседи. Благодаря. Госпожа Келер има думата. Докато държавите и правителствени ръководители заседаваха, в Брюксел, КОП-25 беше в застой. Така че, може би, следващия път трябва да отидем в Глазго и да се покаже, че се отделя значение на темата за климатичните изменения. Хубаво е, че има споразумение за целта климатична неутралност – това е много важна стъпка, разбира се, но това е само една стъпка напред, защото 2050 година е много късно и защото поставянето на целта е само половината битка. Онова, което е важно, е мерките, които се предприемат днес, за да се постигнат тези цели. И за тези конкретни мерки е, дискусиите по многодишната финансова рамка са чудесна възможност. МФР трябва да подкрепя, а не подкопава целите и предложенията, които сега са направени, не, съотме, не съответстват на думите за климата. Е, твърде много вредни вещества се, е, се е, излъчват. Е, крайно време е лидерите да превърнат е, думите в дела. Разочаровани сме, че полското правителство се изолира и не приема целите. 70% от самите поляци подкрепят тези цели и се надявам, че полското правителство ще промени решението си. Колкото по-късно започне с прехода, толкова по-трудно ще бъде и климатът не спира на границата на никоя страна. Брексит е и си остава трагедия, но това не е края. Никога няма да се откажем от британските си приятели, никога няма да ги забравим. И кой знае, един ден можем пак да кажем добре дошли отново Обединено кралство, добре дошли обратно у дома. Благодаря, господина Неман, си имате думата. Благодаря, господин председател. Много белгийци, много фламанци си спомнят за Найджел Фараш и начина по който той приветства предишният белгийски председател на съвета. И ето, че сега започва едно второ белгийско председателство. Вие приветствате Мишел който в крайна сметка бе наложен, така да се каже, от е, е, Макрон, който е, провали нашата идея за водещите кандидати и аз не мога да разбера защо непрекъснато трябва да се слуша този човек. Той наложи и председателя на съвета. И така, Белгия е една добре развита страна. Не, но при изборите е, Белгия обикновенно е, показва, че не може да се справя добре. Е, в резултат на 11 милиарда, които Мишел остави на Белгия като на дългове. Това е задлъчняло с приличища на тази на Италия. И вчера отново чествахме 365 дни правителствена криза, защото след последните избори не могат да се направят е, е, никакви споразумения за ново правителство. Най-вероятно ще се наложи отново да се свикат предсрочни избори и не знаем какво ще се случи в крайна сметка е, от 150 е, е, депутати, 48 е, останаха тези, които в крайна сметка представляват правителството на, на Мишел, което все още управлява страната. И всичко това става тук, в центъра на Европейския съюз и ние поздравяваме този човек, който в крайна сметка направи точно това, което не биваше да се прави в резултат на миграционните пактове, подписани в Маракеш. Е, е, и така, е, живейки в Белгия, аз мога да ви кажа, че не става дума за добър избор. Новият председател на съвета няма да помогне на Европейския съюз, ще направи тъкмо обратното, ще задълбочи кризата. И групата АЛДЕ е, смята, че е, именно това е, е решението на проблемите. Аз ще ви кажа, че Шаро Мишел ще направи същото с Европейския съюз, както с Белгия. Благодаря. Uh, uh, Господин Съветът обсъди много важни въпроси миналата седмица. Аз обаче ще се спра само на Брексит. Консерваторите действително спечелиха историческа победа в четвъртък. 365 консерватори бяха избрани за депутати и имат мнозинство над всички други партии. Най-вече това беше огромно доверие в Борис Джонсън като министър-председател и мандат да се приключи с Брексит. Това беше и пълно отхвърляне на командния социализъм, предложен от основната социалистическа партия. Надявам се, че вече в европейските институции няма да има волята да бъдат заблуждавани от няколко души, размахващи сини знаменца или пък бивши ръководители, които идваха и излъчваха послания от една резонаторна котия на самозаблудата. Европейският е, Обединеното кралство ще е, работи за споразумение за свободна търговия и други области на сътрудничество, за да можем да изградим ново партньорство между приятели и суверенни партньори е, в посрещане на големите предизвикателства. Това е голям проект за 2020 година. Министър-председателят изрази чувства на приятелство. Благодаря на госпожа фон дер Лайн за положителните думи, както и на други колеги. В наш общ интерес е да се приеме бързо споразумението за напускане, за да можем да напуснем без по-нататъчни трудности на 31 януари. Ако има ефективност, добра воля и добросъвестност, можем да постигнем напредък в преговорите за бъдещите взаимоотношения, така че едно добро сътрудничество, свободна търговия и споразумение в други области да влезе в сила до края на 2020 година, това трябва да бъде обща ни цел. Знам, че Мишел Барние се отнася към тази задача с позитивизъм и е необходимо да се направи всичко възможно да се спазят сроковете. Надявам се, че парламентът също ще дава своя принос и ви пожелавам весела коледа. Благодаря, господин Папа Димулис. Благодаря ви. Добре дошъл, господин Мишел. Това е първото ви гостуване в Европейския парламент. Моята политическа група е много различна от вашата, но със сигурност ние сме на другия полюс, не сме от крайната десница. Имаме много високи очаквания от вас. На първо място е необходимо съветът да спре да блокира работата по предложения на Европейския парламент, подкрепени от комисията. По тях липсва само гласуването в съвета. Ще започна с пример, която е, който е важен за моята група и за Гърция. Господин Мишел, не е достатъчно единствено на думи да се заема някаква позиция спрямо Ердоган, който е заплаха за Гърция и Турция. Това, което той прави, може отново да запали искрата в един много е, неспокоен регион. Защо санкциите, които бяха споменати, и до сега не са наложени. На второ място, госпожа фон дер говори за целите по политиката за климата, социалната сфера, иновациите. За всичко това ние имаме нужда от финансова подкрепа. В Европейския парламент с убедително мнозинство заявихме, че трябва да се задели 1,3% от БВП като принос. Трябва да бъдем по-амбициозни, казваме ние, за климата, по социалния дневен ред. Но ето, ние в парламента гласувахме с мнозинство и след това съветът уряза парите за регионалното сближаване – инвестициите в економиката и в гражданите. Имахме намаление по програмата Хоризонт 38%, 35% намаление по програмата за свързване на Европа. Има намаление и по Еразъм. Можем да направим сравнение между новата МФР и предходната в управление на границите имаме 132% увеличение. Има голямо увеличение и при сигурността и отбраната, но аз не разбирам какъв е този баланс. Трябва да престанете да се противите на това, което ние предлагаме. Иначе всички красиви думи от ваша страна за климата, за социалния дневен ред и така нататък си остават само думи. Необходимо е да се подкрепят с дела. Колегата Хивър. Днес говоря като горд англичанин, горд, за, горд с Найджо Фараш се бори за Брексит а, горд а, с а, това, че защитихме демокрацията. Горд съм от а, британците, които на изборите за пореден път гласуваха за напускане на Европейския съюз. На много от вас а, ви бяха представени лъжите, че британците са променили решението. Не е вярно и сега очакваме да заотворим нова глава в историята на нашата страна. Връщаме контрола върху границите си, парите си за да искаме да, за, да сключим нови търговски споразумения. Дойде нашето време. Господин министър-председател Борис Джонсън, не ни а, предавайте. Крайно време е да си върнем контрола.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 ще бъде хубаво да ви чуем и когато напуснете парламента. Сега нека вие да послушате останалите. И така, оттеглянето на Обединеното кралство, надявам се, ще стане по един регламентиран начин в края на януари 2020 година и е, това действително е повод за съжаление. Европейския парламент подготвя на своята част от процеса по оттеглянето. Ние трябва да гледаме към бъдещето. Става дума за стратегически избор е, е, и е, в крайна сметка една голяма част от нещата се ограничават от националното законодателство на Великобритания в бъдеще, но ако не можем да се споразумеем, естествено нещата ще се блокират отново. Трябва да гледаме положително на едни конструктивни преговори и да постигнем споразумение на основата на политически декларации, е, които вече са е, подписани от Европейския съюз и от Обединеното кралство. И аз се надявам, че на базата на тези политически декларации задълбочено и сериозно ще започнем преговори за да формираме нашето бъдещо сътрудничество. Твърде много са интересите, които играят в този случай, естествено и за Обединеното кралство, но и за Европейския съюз. Нека да кажа съвсем ясно, че Европейския парламент желае е, коректно да се изпълняват всички разпоредби в споразумението за напускане в името на европейските и на британските граждани. Госпожа Грапини е вдигнала синя карта, но към този момент не можем да приемем е, сини карти. Е, тази процедура в момента е, няма да действа, тъй като нямаме много време. Може би ще имаме е, възможност да ви дадем думата по време на спонтанните изказвания. Госпожа Бонафе има думата си. Благодаря, госпожо председател. Чухме важни думи от председателя на съвета за Зеления пакт. Приветстваме факта, че съвета поема ангажименти независимо от възраженията на Полша за постигане на климатична неутралност от 2050 година. Ние сме убедени в историческия поврат, не само в интерес на околната страна, но също така и за економическия растеж и качеството на живота. Вече постигнахме първи резултат е економи, економиката, интереса на гражданите вече са в центъра на дебата, в не по-малка степен от, дебат, от дебата за дефицита. Има обаче и някои сенки и това са инвестициите. Не можем да оставаме само на думи, има нужда и от дела. Без един фина, многодишния финансов а, план е необходим. Това предполага и съответни мерки а, за пакта за стабилност и растеж, така че да можем да постигнем целите на Зеления пакт. Госпожа Фондерлайн прояви стратегическа визия, но без подкрепа от държавите членки пътят, който сме начертали, ще бъде твърде стръмен. Благодаря, господин Верховстата. Първото, което Искам да кажа на господин Анемас е, че неговите думи са скандални. Аз се гордея с това, че белгиец е председател на Европейския съвет, независимо от всичко, което казахте вие. Е, ако не знаете, колеги, ако има мълцинство в Белгия, то е мълцинството на господин Анеманс, които са сепаратисти. А на групата на господин Фараш ще кажа следното. Те вдигат голям шум, но не успяха да спечелят нито едно място в британските избори. Всички тук казаха, ще ни липсват британските колеги, но на мен няма да ми липсват тези от партията на Брексит. С всички тези уточнения, скъпи колеги, Европейският парламент трябва да даде своето съгласие. И мнози наказват: ами то е нещо автоматично, винаги се прави. Но на 29 януари в пленарна зала трябва да вземем решение по своето съгласие. Междувременно има проблем, защото след провеждането на изборите в Обединеното кралство стотици, хиляди е, британски граждани, които живеят в Европейския съюз и са притеснени – ми пишат, пишат ми и много от европейските граждани, които живеят в Обединеното кралство, не знаят какъв ще е бъдещия им статут. Ние трябва да решим първо този въпрос и едва след това да дадем съгласие по Брекзит. Нека обясня защо уважаеми колеги. Никога не бива да позволяваме гражданите да стават жертва на този избор за Брекзит, който според мен не е особено интелигентен. Искам да отправя призив към премьера на Обединеното кралство. Нека прояви щедрост. Нека да предостави на всички европейски граждани, а и на британските граждани, които живеят на континента, пълните права, с които разполагат днес и това да се направи автоматично, както той казва, да няма но и да няма ама. Също така трябва да ви кажа, че все повече и повече говорят за възможността за асоциирано европейско гражданство на тези британски граждани, които искат да останат в Европейския съюз. Нека бъдем отворени за едно такова предложение. Благодаря, господин Айкхаут. Uh, Благодаря, госпожо председател. Е, преди всичко, добре дошли на Шаро Мишел. Е, поздравления за е, първия съвет под ваше ръководство. Почти с единодушие бе прията зелената сделка за климата и климатичната неутралност. Естествено, трябва да знаете, че ви предстои една много сложна дискусия за МФР е, в съвета. Е, и ще трябва да се поговори, естествено, и с някои от страните, които имат определени климатични е, амбиции и климатични действия желаят, но може би ще се нуждаят и от допълнителни средства. Най-вероятно и моята страна, Нидерландия, и Дания, и Швеция, и Австрия. Е, е, всъщност, е, е, така да се каже, тълкуват по-високите си амбиции за климатична неутралност на основата на един по-висок бюджет за Европейския съюз, но не желаят да отпуснат сами средствата. И нека да мислим за целта 2050. Имаме само една година до Глазго, където ще трябва да докладваме какво става с целите за 2030 година. И освен освен това, по отношение на Китай, как смятате, че ще можете да вземете решение за увеличаване на целите за 2030 година, без да можете да мобилизирате и да се свържете и с Китай в, тези, в името на тези цели, които трябва да са и негови? Благодаря. Благодаря, госпожо председател на комисията, господин председател на съвета. Днес присъстваме на бала на губещите. Всички съжаляват за демократичния избор на британския народ. Вие, които тук в парламента, в институциите, направихте много, за да осуетите Брексит. Вие, които положихте всички усилия да приемете текст, който противоречи на волята на хората, който противоречи на интересите на Великобритания и неприемлив за Камерата на общините. Става дума за двойна победа на Борис Джонсън, демократична победа. Той направи така, че ще се уважи демократичен избор на гражданите и е, ще приключи с официалното напускане, но това е политическа победа. Той обедини народа, даде на политическото си е, семейство най-големият успех от 80-те години и е, ще издигне пречки пред глобализацията и масовата иммиграция. Борис Джонсън защитава интереса на британците и сега ние в наш интерес е да имаме добри взаимоотношения с Великобритания е, не бива да се притесняваме от конкуренцията, защото конкуренция има и вътре в Европейския съюз между нашите страни. Господин Лундгрен за една минута. Благодаря ви. Една от темите, които са най-важни в Европейския парламент и много повлия на дебата днес, е нещо, което не бива да се забравя. Не бива да забравяме тези, които